So, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. We start... Здравейте, дами и господа. Уважаеми колеги, започваме с следобеното заседание. Позволете ми да премина на родния си език. Добре дошли на всички, макар че сте малобройни, но съдокладчиците вече са тук поне, така че можем да започнем. Преди да дам а, думата на двамата експерти, предвидени за първата част. Нека да а, ви попитам дали някой има възражения срещу дневния ред или можем да го сметнем за прият. Приема се дневния ред. На второ място бележки на председателя. Първо, почти всички кабини са пълни. Всеки ще може да говори на родния си език, поне за колегите, които са се записали за изказване. Документите ги има, но не и тук в залата. Заседанието се предава по интернет, както всичките ни заседания до сега. И а, имаме две съобщения на председателя. Първо, изказването на малтийския министр-председател Москар миналата седмица доведе до дискусии в парламента. Срещу него бяха отправени доста остри критики, тъй като той така отрече за, да има хора, за които има факти, които сочат че не е така. Той каза, че текат в момента четири разследвания. За съжаление, според това, което аз знам, само едно е свързано с, с панамските досиета. Останалите три са свързани с, с държавни служители, които ги няма в панамските досиета. Т.е. той ни е пратил за зелен хайвер нашите, така, нашата дискусия беше свързана с доста сериозни нападки срещу председателя предишния така именит социалистически профсъюзен деятел, когато всички знаете, поиска сваляне на председателя и в много интервюта в Малта е казал, че председателя бил персона нон грата, защото не бил похвалил премьер-министър, видите ли, а бил му задавал критични въпроси. Разказвам ви всичко това, защото до сега не бях чувал бивши профсъюзни деятели от Малта да решават кой коя комисия в парламента да ръководи. Аз по-скоро бих поставил въпроса за останалите които, лица, които се явяват в панамските документи. Ако премьер-министър се съгласи с нас, отново да дойде в комисията, ще го посрещнем с открито сърце и с отворени обятия. Исках да съм ви казал всичко това, за да го знаят всички колеги, които все още не са го научили. Второто нещо, което исках да ви кажа е днешното ни прескомюнике, което беше съгласувано с а, другите политически групи във връзка с достъпа до данни. Доколкото знам, вече колегите разполагат с документа. Това бяха моите предишни бележки. Преминаваме към точка трета, приемане на, на протоколите от заседанията, от, на 6 заседания, от 6 април до 30 май. На 19 юни сте получили тези протоколи. Някой има ли възражения или бележки по протоколите? В такъв случай протоколите са одобрени. И сега преминаваме вече към а, основната част, първата част от а, днешното ни следобедно заседание. Сутринта се занимавахме с а, хората, които подават сигнали сега имаме изслушване за дейността на звената за финансово разно... разузнаване. А това ще е първата част, а втората част ще е посветена на така наречения руски лаундромат, прането на пари. Първият изказващ се Себастиан Фидлер от Съюза на немските криминални служители – ще говори пред нас в рамките на видеоконференция. Тя ще сработи, защото сме се разбрали и планирали нещата много добре. Правили сме го и друг път, затова избрахме и тази зала. Добре дошъл господин Фидлер. А вторият ни оратор ще е Пауло Констанцо от Банка Диталия. Добре дошъл. Проблемът ни е, че сме поканили доста така експерти, но само тези двамата а, са на наше разположение, защото има експертни срещи в Испания в Валенсия заседава работната група по финансовата дейност. Част от експертите по звената за финансово разсъздаване също не могат да присъстват, защото са на заседанието във Валенсия. Припомням, че в че разговаряхме с, с пак по конферентна връзка с представители на звената за финансово разнознаване от а, а, Обединеното кралство, Люксембург и други страни. С френските колеги сме обсъждали в предходни заседания нещата. Сега сме достатъчно щастливи, че все пак на наше разположение ще са Себастиан Фидлер и Пауло Констанцо, както и журналисти от консорциума за проекта за борба с организираната престъпност и корупцията. Започваме, дами и господа, с господин Фидлер и след него ще говори господин Констанцо. Господин Фидлер, имате думата. Максимум 10 минути ви даваме.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 Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата, за това, че ме привлякохте към вашето заседание. Искам да кажа две неща предварително, понеже не съм официален представител на звено за финансово разузнание. Аз съм заместник председател на Съюза на германските криминални служители, т.е. това е нашата, нашия синдикат е, и е, представлявам и нашата е, академия по наказателно изключително право. Така че ще се опитам тъкмо от тази гледна точка да отговарям на вашите въпроси. С други думи, не съм официален държавен представител, а съм, държав... а съм представител на гилдията. В тази връзка искам да подчертая някои аспекти един от най-важните е националната тенденция тук в Германия в контекста на звеното за финансово разузнаване, което започна дейността си преди няколко седмици, след като беше прият новия закон срещу прането на пари звената за финансово разузнаване в Германия бяха децентрално организирани и до сега са така, т.е. всеки сигнал за подозрение се предаваше паралелно до съответните 16 е, федерални служби на 16 федерални провинции като отговорността се носи от федералното звено. 300 колеги работят по този въпрос в Германия. На базата на дебат, който ние проследихме доста критично, Бундестагът все пак взе решение да пренасочи финансовите ресурси и да създаде администрация за финансово разследване към федералните митници. Критиката ни е отправена към федералното правителство. За съжаление, правителството каза неистината в Бундестага, защото твърдяха, че ще има увеличение на персонала а всъщност говореха за Федералната криминална служба. Там има само 20 колеги и се направи сравнение с бъдещите ресурси, човешки ресурси, 165 трябвало да бъдат, а в момента работят 300 колеги, т.е. бъдеще щяло да има 165, ще преполовят бройката. А като се има предвид, че а, се очаква истинска експлозия на сигналите а, за подозрителни случаи, представете си колко а, служители са това. Само тази година очакваме около 50 000 сигнала. Според мен е много важно в дебата да се поговори за следното. И на европейско ниво много се говори за инструментите и възможностите и начините, в които, по които да се свържат в мрежа звената за финансово разузнаване, ЗФР но всъщност много важни са е, човешките ресурси. Аз не мога да приема, че само в едно звено ЗФР в е, е, Европейския съюз може да има достатъчно човешки ресурси, а в други не. Освен това е много важна квалификацията на колегите. В Федералната република сме много притеснени за това и смятаме, че рискът за сигурността за бъдещето е много сериозен. По отношение на европейското ниво трябва да се каже, че зависи от федералната провинция. 25 до 30% от сигналите имат международен характер. Т.е. възниква необходимост от международно сътрудничество на европейско ниво. ЗФР мрежата е много положително явление, но и тук трябва да се помисли за увеличаване на персонала на това звено в Европол. Освен това, искам да се възползвам от възможността да изтъкна най-важните моменти от наша гледна точка. Мисля, че говоря от името на цялата немска полиция, но и на другите европейски колеги. В рамките на борбата с прането на пари и най-вече за дейността на ЗФР са ни необходими а, спешно централни регистри. Не мога да спра да го повтарям. Разбира се, че ни трябва централен регистр на недвижимите имоти, за да можем да си вършим работата, защото при оценката и анализа на съответните сигнали а, трябва да разчитаме на такава база данни. Не можем да а, съставяме някаква мозайка, събирайки информация по най-старомодния възможен начин, да сравняваме кадастрите, отделни листове и вписвания от кадастри и така нататък. Напротив, необходими са ни централни електронни регистри Испания показа, че някои производства срещу руската е, организирана престъпност няма, е, нямаше да бъдат възможни, ако в Испания нямаше такъв централизиран регистр. Тоест, за какво става дума? Прозрачността да се увеличи, за да се попречи на прането на пари и да се улеснят ЗФР е по отношение на тяхната работа. Мисля, че това е от основно значение. Преди всичко за това, защото успехът, който бележим в момента, който мисля, че е безспорен, като се имат предвид е, постъпленията от криминална дейност и ги съпоставим с а, нашите успешни разследвания, плюсът е за нас. Така че мисля, че трябва да разговаряме честно и за напред а, и се нуждаем от устойчива подкрепа, от сериозни сигнали от Европейския парламент за държавите членки. Това беше просто моето встъпление и ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Фидлер. Едно от последните неща, които казахте, беше колко е необходим централният регистр. Това е искане на парламента в сега текущия трилог за директивата срещу прането за пари, но колегите ще ви зададат своите въпроси във връзка с това. Нека най-сърдечно да поздравим и да дадем думата и на Пауло Констанцо от италианското ЗФР, Банка Диталия. Uh, thank you very much, uh, Mr. President, and thanks a lot for the... Господин председател, благодаря на комисията ПАНА за това, че ме покани. Благодаря също за отличната работа, която вършите. Радвам се, че сте решили да се съсредоточите върху звената за финансово разузнаване или ЗФР, не само защото работя в такова звено, и пряко виждам принадената стойност, която дава тази работа, свързана и с следствени действия и анализ с, на изпиране на пари, както и финансиране на терористични организации, данъчни престъпления, но и защото смятам, че много неща се променят сега и в законодателния ландшафт, както и в други сфери. И те искат внимание. Тези звена трябва да получат подкрепа, за да се насърчи сътрудничеството им. Има много инициативи, които текат тази година. Запознати сме с законодателството, което е договорено. Вие споменахте триалозите, които текат по-настоящем, измененията към директивите, други инициативи които се обсъждат. Европейската комисия работи интензивно на различни фронтове и тези звена а, също ще допринесат а, към тези усилия. Uh, the, um, Uh, um, Знаете, че има изслушвания, има много срещи тази седмица. Аз бях на част от тях, но дойдох специално при вас, защото смятам, че работата в парламента и вашата комисия може да помогне много на борбата срещу финансирането на тероризма и спирането на пари. Подобно на колегата от Германия, аз също не говоря като служител на институция говоря като звено за финансово разузнаване, като говорител на звеното за финансово разузнаване, не всъщност. Аз съм част от една платформа на ЗФР и моето предложение към вас е да представя основните резултати от а, картирането, което проведе нашето звено за дейностите на ЗФР и международното сътрудничество. Не само италианското зефере, но и други е, работиха в тази посока. Това са Зефере на Франция, Румъния, Обединеното кралство, поне първоначално. Е, може би съм забравил някого. Така ли, че четири такива звена участваха в този проект. Подготвил съм едно кратко представяне. Трябваше доста да го орежа, 10 слайда, мисля, че се получиха накрая. Надявам се да можем да ги видим на екрана. Ако не... So perhaps Okay, thank, thank you very much. Um, so again, I, I will focus uh, very briefly. Ще се съсредоточа върху това начинание. Uh, I hope you can, you can guess that you cannot, um, but... Надявам се да го четете. Идеята е да ви представя, беше всъщност да ви представя по-подробно различните резултати. А, всъщност имаме това представяне в документите, които са раздадени на всички членове, така че можем да прочетем а, текста, който сте подготвили. Да, благодаря председателю. Така или иначе, ще се опитам да се съсредоточа върху процеса, но ще отговоря и на въпроси до толкова, доколкото мога, ако някои от участниците проявяват интерес към определени аспекти на това начинание. Самото начинание, както виждате от този слайд, слайд показва, че ние говорим, всъщност се съсредоточаваме върху статута, автономността и независимостта на ЗФР, които трябва да бъдат ефективни и ефикасни. След това се занимаваме с информацията, която получават ЗФР или която е налична, или при първоначалното оповестяване на документи, или посредством искания или търсения в централни бази данни в държавите членки. След това сме се съсредоточили върху вътрешните функции. Зададахме си въпроса какво правят тези звена, когато казват, че анализират. Как разпространяват също така информация към компетентните полицейски органи. И след това сме се съсредоточили върху сътрудничеството между отделните звена – в тази сфера мисля, че парламентът, комисията, съветът могат да допринесат много. За ФРА имат нужда от една солидна мрежа, за да си сътрудничат. Опитът ни, не говоря само в Италия, но общото ни, общият ни опит показва, че сътрудничеството работи, но може да работи и по-добре. Има много пречки там, и все още е, няма равни условия, за това трябва да се работи повече. Накрая има заключения в това начинание. Е, сред тях казваме какво трябва да се направи по проблемите, които сме установили, че съществуват потенциално законодателство или по-добро прилагане на законодателството на национално ниво и практиките на ЗФР. Нека кажа няколко думи за това каква е нашата платформа. Имаме работна група, която бе създадена през 2006 година по инициатива на Европейската комисия. Работим вече повече от 10 години. Ние сме признати с една, в една директива с член 51. тя ни дава широк мандат. Изброил съм нашите правомощи, които са свързани с сътрудничеството между ЗФРЕ, управление на мрежата за ФРЕ. След това оперативни аспекти, трансгранични доклади за подозрителни изделки и нека се съсредоточа върху последните две. Последните години показват какво може да се случи и в бъдеще, как ще се развият нещата и в нуждата от централизирана координация или хармонизация и сътрудничество в Съюза. Платформата прие своя работен план в края на 2015 година. С удоволствие мога да кажа, че вече сме завършили част от задачите, например критериите за трансграничните доклади, условията за ускоряване на даването на съгласие, за да може ЗФР да използва информацията подадена от други ЗФР или е, по време на следствените действия или е, вече в процесите, които се повдигат. Нека да подчертая няколко момента, свързани с резултатите от е, това начинание. Е, съветът Екофин е, прие тези резултати в началото на 2016 година веднага след нападенията в Париж. Имаше един призив от министрите към Европейската, всъщност не, към ЗФР, е да се ускори това начинание и Европейската комисия да го вземе предвид, когато предлага нови мерки, за да има по-добро сътрудничество и обмен на информация между ЗФР. Е. Между другото, Европейската комисия вече работеше активно така или иначе по тази тематика не само заради програмата за сигурност на Европейския съюз, но и заради плана за действие, който излезе през 2016 година. Той се съсредоточава върху мерки за укрепване на дейността на ЗФР и сътрудничеството между тях. Докладът бе подаден на държавите членки на съвета, за да може да се прилага европейското законодателство. Парламентът има достъп до него. Резултатите могат да се вземат предвид, когато се водят преговори за различни директиви, но и като се изграждат евентуални нови мерки или нови инициативи, допълнителни мерки, допълнително законодателство. Съвсем накратко за целите по принцип, когато се срещат тези звена и на европейско ниво, и на по-високо ниво, те говорят за външните аспекти на сътрудничеството между ЗФР. Проблемът е, че капацитета за ефикасно международно сътрудничество на ЗФР е функция от вътрешните националните им правомощия. Така че трябва да се види начина по който са изградени тези ЗФР в отделните държави, какви ресурси има на тяхно разположение, каква е работната им практика. И основавайки се на тези характеристики, можем да говорим вече за смислено сътрудничество между ЗФР. Затова този процес на картиране бе така широко обхватен. Обсъдихме и вътрешно-националните правомощия на ЗФР е. и след това искахме да видим, като изградим а, тази наша структура от тези отделни тухлички на ЗФР, е, как може те да си сътрудничат. Съсредоточихме се върху съществуващите различия между тях. Бяхме изненадани наистина колко различни правомощия имат тези ЗФР е в държавите членки на Съюза. Има също така и разминаване с европейски разпоредби, което е обезпокоително. Ето ви този подход на изграждане, първо вътрешния, вътрешно-националния статут на ЗФР и вече вървим нагоре, изграждайки, говорейки за международното сътрудничество и имайки предвид вътрешните функции и информацията, с която разполагат ЗФР, е, за да могат и да я обменят и да я анализират. Това е структурата на доклада, аз няма да говоря по подробно за него. Надявам се по-късно да мога да кажа няколко думи, ако това събуди вашия апетит. Нека да кажа сега няколко думи за основните заключения. Това е доста общо резюме Казах, че сме установили някои недостатъци в начина по който работят а, а, тези ЗФР и съответно на какво се дължат недостатъците в международния диалог с тях. Прилагането на директивата течеше, докато течеше и а, нашето начинание, така че не сме очаквали националното законодателство да пълне в пълно съответствие с директивата. Това ни бе ясно. Така или иначе бяхме изненадани, че част от тези недостатъци не отговаряха дори и на предишната директива, например начина по който тези ЗФР извършват анализ или условията, ограниченията при обмен на информация и помежду им. Има много различия между ЗФР в Европейския съюз сме доста привилегировани в сравнение с глобалната система, тъй като имаме дълга практика на сътрудничество. Говорим си ежедневно. Може ли да попитам, понеже нямаме часовник в залата, минаха 13 минути. Има ли възможност да преминете към заключенията? I I, I will... Много се извинявам ще стигнат до заключенията бързо и това наистина са заключения вече, това са констатации на доклада. Ще бъда кратък и само ще добавя, че основните причини за тези проблеми, искаше ми се да говоря малко повече, ако има въпроси, разбира се, но те са свързани с недоброто прилагане на основни разпоредби на Европейския съюз. Част от тях дори са от третата директива, но и на липсата на достатъчно хармонизиран подход от страна на самите разпоредби на европейско ниво, т.е. двойствено недобро национално прилагане или транспониране в националното законодателство, разлики между държавите членки и затова проблеми с ефикасността и в национален и в международен план. Благодаря. Благодаря. Припомням, че имаме и в писмен вид вашето експозе. Благодаря на двамата гости. Преди да дам думата на докладчиците, искам да подчертая, че в двете изявления имаше две различни тенденции. Във второто се говореше за хармонизация и създаване на платформа за засилено сътрудничество, докато господин Фидлер говореше за промяната на организацията и намаляването на броя на служителите. Сега първо давам думата на колегата а, докладчик, слотовете са по 4 минути, т.е. въпрос и отговор. Благодаря много и към двамата оратори въпроси имам. Господин Фидлер, вие помагате за подкрепа на Европейския съюз за доброто сътрудничество с ЗФР-тата, но също така и централните регистри. По двата въпроса може да разчитате на подкрепата на парламента. Въпросът ми е. Ясно е, че трябва хармонизация, ясно е, че трябва да има на европейско равнище такъв а, обмен на информация и да има нужната правна рамка за това, но ако аз се обърна към вас, господин Констанцо, а, вие казахте, че основните пречки са недостатъчния капацитет на чуждите партньори да предоставят информация или, или заради липса на източници на информация или поради други причини. Може ли да дадете примери за такива недостатъци, които сте, на които сте се натъкнали? И също така, ако има примери, при които сте престанали с разследването заради липсата на капацитет, капацитет ще ни е интересно да узнаем как върви сътрудничеството с другите държави членки и ако може примери с а, панамските досиета. Вие казахте нещо за средствата, но какви са конкретните инструменти, които са ви нужни, за да се борите най-добре с организираната престъпност? Благодаря. Първия въпрос беше към господин Констанцо. Заповядайте. Thank you very much. Thanks a lot for, for the question. Благодаря много. Благодаря за въпроса, който наистина навлиза в сърцевината на проблема. И двете неща са верни според мен. Наистина, ниско е нивото на хармонизация в някои области и това е и причината, поради която на оперативно ниво сме изправени пред ситуации, в които има нужда от информация от чужбина, а пък не я получаваме тъй като а, партньора, към който сме се обърнали, много често, а понякога и ние сме е, в такава позиция, та, този партньор няма нужната а, среда и капацитет да достъпи тази информация. Пример, например, сега. Достъпа до финансова информация, банкови сметки и самоличност – директивата, която определя това на национално равнище. Знам, че парламента ще направи изменения така, че да се разшири полето, да се включат други централизирани бази данни към списъка и смятам, че това е една много важна страна на нещата, но това не съществува в момента и докато става въпрос за законодателство, което само споменава достъп до финансова информация или най-общо достъп до информация от правоохранителните органи, това ще бъде спънка за ЗФР. И сега към втория ви въпрос за случаите, в които сме преустановили някакво разследване заради липса на сътрудничество от чужбина. Това действително се случи. Действително, има и случаи на пълен провал на сътрудничеството. Никакъв отговор или пък не могат да дадат одобрение за използване на информацията, но най-често получаваме частичен отговор. Всъщност в Европейския съюз не си спомням някакъв отявлен отказ за отговор, но обикновено трябва да се ограничим с някои от аспектите на информацията, които сме получили и е, съответно да използваме тази е, информация по ограничен начин. Благодаря. Господин Фидлер, ако може и вие набързо да отговорите, имаше въпроси към вас. Ще се опитам е, да бъда кратък и ясен. Аз вече го казах прилагането на всяка европейска директива ще се провели в момента, в който държавните ресурси започнат да не достигат, а това е така в много от държавите членки. Просто това искам да кажа в прав текст. В момента в Германия има хиляди сигнали, които не се обработват, които стоят така да се каже на склад, защото няма кой. Така че в някакъв в парламентите, в анкетните комисии ще, ще трябва да си говорим защо полицията не е разследвала. Тук въпросът за международното сътрудничество в, Европе, в Европа също е важен, но той зависи от разполагаемите ресурси в отделните държави членки. Тоест всеки инструментариум, всяка директива, всеки регламент, които трябва да се приложат, зависят от квалификацията на служителите и от финансовите ресурси, които са на разположение за това. Благодаря на господин Фидлер. Съдокладчикът господин а, Янчек има думата. После професор Осати. Благодаря, господин председател. Искам да отправя благодарности към нашите оратори за изключително отворените експозета в самото начало ми се стори, че едва ли не ще имаме още едно изслушване за а, whistleblowers или за предоставящите информация. Но действително имаме различни ЦФР, различни структури, различни проблеми, но това, че има толкова малко ресурси и че ЗФР могат да се справят с толкова малка част от проблемите е проблем. Така че бих имал много въпроси, но по-скоро към представителите на държавите членки, защото е ясно, че а, що се отнася до ЗФР, те ще имат едно и също отношение към основните централни регистри, и се надявам а, а, достатъчно добре да се гледа това изслушване, за да се разпространят новините. Знам, че господин Фидлер каза, че няма нито един ЗФР, който да има достатъчно а, човешки ресурси и достатъчно квалифицирани, но пак бих попитал кой според вас е добър пример, който е на първите места или държава, която а, предлага добър пример за това как да се оборудват, как да се подготвят за ФРЕ. Благодаря. Нека господин Фидлер да започне този път. Откровенно казано, не мога да отговоря изчерпателно на въпроса, защото той предполага да се оговорим с съответните държави за така наречените прагове на броя на сигналите, има различни разпоредби в различните държави, обработват се различен брой сигнали, различно са разпределени правомощията за обработване на такива сигнали. Каза го и италианския колега. Много е разнородна системата ни, разнородно са разпределени и компетенциите и правомощията. Ето това трябва да се преодолее. Тоест, отговорът им е да, естествено, че трябва да има хармонизация и по по-добро сътрудничество. Трябва да се намерят решения за това какво ще формулира парламента, какви послания ще изпрати на държавите членки, какви човешки ресурси, какъв брой служители вие очаквате да работят в зависимост от очакваните прогнозни сигнали, от прогнозата за очакваните сигнали. Всичко това може да се изчисли на базата на действителните, действителния брой от случаи в различните държави. На мен лично не ми е известно някой да води статистика по този въпрос. Благодаря на господин Фидлер. Можем да наваксаме този пропуск. Господин Констанцо. Uh, Um... Благодаря. Напълно съм съгласен с господин Фидлер. Въпросът има няколко отговора, в зависимост от ситуацията. Действително, нашето усилие по картиране включваше и човешки ресурси в известна степен. Колко о, са на брой? Между 300 а, като максимум и минимум 13 варират те. Средното е някъде по средата. Тези разлики също зависят и от а, натовареността и функциите на съответното ЗФР. А, в различните държави те се занимават с различни неща. Някои от тях имат консултативни функции, а, освен основните функции на ЗФР. Нека подчертая, че ако в паралел с а, нарастващия товар от работа, всички ЗФР са изправени пред все повече постъпваща информация, която трябва да анализират. Това се дължи на финансирането на туристическите организации като неотложна задача и а, панамски досията са един такъв пример, където все по, повече международно сътрудничество е необходимо. Това, което се опитваме да направим е да допринесем с националния опит, да използваме информационните технологии. Трябва да разчитаме на нужните технологични средства. И това е все по-важно заради нововведенията в финансовия сектор. Благодаря. Преминаваме към изказванията на политическите групи. Първо, професор Дариус Осати от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря си нашите гости за изключително интересните въведения. Първи ми въпрос по темата, която обсъждахме, сътрудничеството през граница на ЗФР в Европейския съюз. Искам да попитам колко често сте изправени пред а, отказ или недостатъчна информация от други ЗФР, когато поискате от тях информация. И какви са причините? А, има ли Възможно решение ли е да има европейски отговор? Някакво рамково споразумение или рамков законодателен акт, който да хармонизира в някаква степен а, мотивацията или ролите поне а, за отговарянето на тези въпроси. Втория ми въпрос е свързан с финансирането от така наречените краудфандинг платформи. Това а, става все по-популярен начин на финансиране за най-различни достойни а, каузи, но има и случаи на не толкова достойни каузи, като например тероризъм. В каква степен е въпросът ми се опитвате да получите повече информация в тази област и да я разследвате по-систематично? Имате ли редовни проверки по тези платформи, как се използват средствата, кои са реалните собственици на тези въпроски практики и като цяло, в каква степен има нелегално финансиране за тези форми на събиране на средства. Благодаря, колега Русати. Кой ще започне? Въпросите бяха много. Господин Фидлер, вие може би. Много съжалявам, аз чух само два въпроса и е, не ми е известно в Германия да е имало анализ на това в кои случаи колко отказа е имало и кои са ЗФР, е, които са играли роля. Тоест, е, анализът може да е само по шесто чувство. Не ми е известно да е провеждан такъв. Затова, за съжаление, в момента не мога да отговоря на тези въпроси. Може би да ви изпратя информацията писмено, ако я намеря. Председателят ще ви бъдем благодарни и дава думата на господин Константов. Um, Съвсем накратко. По първия въпрос, колко отказа сме получили? Нула. Това е добрата новина. Винаги получаваме някакъв отговор, доколкото е възможно от съответното ЗФР. Другия а, отговор на другия въпрос е много. Много обратна връзка получаваме от ЗФР, не само в Европейския съюз, но и извън него. И нека да отговоря с пример. Може би най-основният тип обмен е когато ЗФР 1 пита ЗФР 2 имам сметка в моята държава, има средства, които идват от вас, моля кажете, какъв е източника на тези средства като сметка. В този случай ЗФР 2 е може би няма възможност да достъпи финансова банкова информация. Не, че не искат, не, че нямат капацитет, просто нямат а, а, правно основание, за да отговорят откъде идват средствата, които се прехвърлят в държава едно. Това е голяма пречка за нашите действия. Например, кой е реалният собственик, кой е. А, кой стои за тази сметка. Повече правила, това е един от начините, с които може да се справим с този проблем, да хармонизираме повече информационните правомощи и задължения на ЗФР. Краудфандинг – Доколкото ми е известно, нямаме конкретен опит в този сектор, що се отнася до разследване във връзка с пране на пари или други подобни престъпни състави, но има и много внимание, което обръщаме при всякакъв вид набиране на средства. Когато то е опетнено, може би не е точната дума, но да кажем, свързано с определени обстоятелства, да речем, много а, общности извън съответната държава, които а, финансират. И това сме го свързали най-вече с дейностите, в които работещите в чужбина граждани на дадена държава изпращат обратно средства в родината си. Благодаря ви. Сега преминаваме към Паул Танк от е, СИД. Uh, Благодаря ни Благодаря на двамата колеги за изказванията, за времето. Много интересно беше това, което разказахте, но и доста притеснително. Липсват средства в Европейския съюз и трябва да има по-добро сътрудничество. Нека се спра на една друга тема, за която проявявам интерес самото докладване. Доколкото разбирам, има все още много а, защитно докладване, така да се каже, твърде много доклади, които резултират в един шум. А, колко сериозно гледате на този проблем? Виждаме, че и в различните държави има много различен брой докладване. Спомням си от Европол. А, преди чух, че Кипър, Малта и Люксембург имат много малко доклади, макар а, там да има офшорни услуги и онлайн индустрия. Виждаме разлики в държавите. Това е едно. И на второ място искам да знам нещо повече за взаимното сътрудничество между ЗФР и данъчните власти. Доколкото разбирам, в някои държави, дори и много държави, все още няма такова разбиране. Така че не е оптимално сътрудничеството между ЗФР и данъчните органи. Благодаря за сътрудничеството между данъчните органи и ЗФР. Кой ще започне? Господин Костанцо? Sorry. On the first question about the, um, the noise. Въпроса за така а, наречения шум, шума, който се създава от, от а, а, многото доклади. Да, наистина има много доклади има мерки, които се извършва, е, осъществяват, за да се справим с този проблем. Не знам дали е така и в други държави, но при нас сме много силно ангажирани за да предоставяме обратна връзка и показатели, да има а, предварителна за възможност за защита, за да можем да си сътрудничим, да могат те да а, знаят а, достатъчно добре какво се случва. Най-общо искам да подчертая, че има финансиране, което проистича от, може би не чак обръщане на парадигмата, но ам, различна гледна точка. И там ни е необходима друг вид а, оперативна информация. Не не толкова предварителна информация за заподозряване и за, за подозрени, а по-скоро анализ на тенденциите. А, действително, а, това, което наричаме шум в началото, може от него да се изведат определени а, тенденции, така в купата с едно, действително да намерим и глад. Това е свързано с казаното от мен малко по-рано за съвсем адекватните и полезни информационно-технологични средства, които можем да използваме. В този смисъл, не знам доколко може да говорим шум при, за шум при големия брой доклади. Друга една стратегия да ценим именно такъв тип а, доклади, които а, идват от определен поставен прак. Сътрудничеството, да, имаме такова. Естествено, може да се подобри. Ние получаваме а, а, доклади за подозрителни транзакции. ДПТ а, и ги използваме в нашите анализи. Благодаря, господин Фидлер. Искате ли да добавите нещо? Благодаря. Темата сигнали за подозрителни случаи, доколкото разбрах от превода, беше повтигната. От национална перспектива за нас това е важна тема и то най-вече за сигналите, касаещи нефинансовия сектор. От години имаме нефункционираща контролна структура в тази област. В Германия все още компетентността е в ръцете на федералните провинции. От 2012 година Федералния съвет започна инициатива за обединяването им, защото 16-те 16 федерални провинции са определили различни полета на компетентност и също така не достига персонала, така че над 90% от сигналите са от финансовия сектор. А от нефинансовия сектор наистина трябва да кажа, че почти не получаваме сигнали. Така че нямаме поглед, не е заострено вниманието на съответните компетентни служители, примерно търговията с токи. Има съответните анализи, които потвърждават това, което казвам. Така че, що се отнася Германия, ние настояваме да има и национален надзор над нефинансовия сектор. Вторият въпрос беше свързан с сътрудничеството с данъчните служби. В Германия трябва да правим разлика. Все още имаме децентрализиран модел, така че митническите и а, полицейските органи си сътрудничат. Данъчните разследвания обаче са в компетентността на отделните федерални провинции и там има още какво да се желае. Аз още в началото казах, че имаме сериозни резерви по отношение на бъдещата предлагана структура на ЗФР, така че, защото тази до бъдещето, имаме повече въпроси, отколкото отговори. Председателят, благодаря господин Фидлер за онези, които познават федералната система в Германия, знаят колко е трудно да има сътрудничество между 16-те федерални провинции. В Австрия нещата са подобни, Белгия също познава проблема. Сега думата има професор Бернт Луке. Благодаря, господин председател. Имам редица въпроси. Първо, искам да попитам каква е вашата преценка. Е, отбръщам се и към двамата докладчици по отношение на евентуалното политическо влияние върху ЗФР. По-конкретно, от практиката ви, известни ли са ви случаи, от сътрудничество с ЗФР-та в други държави членки, където да е имало някакви институционални договорки и възможности за сериозен сериозно политическо влияние и обратно има ли случаи, когато сте сигурни, че няма как да има такова влияние. Питам, защото има някои държави членки на Европейския съюз, които така са заподозрени, че са тихи пристанища за такива гешефти. А, ако може да ни посочите конкретни страни, дори страните, в които е най-вероятно и възможно да се оказва политическо влияние върху ЗФР. Втория въпрос. Интересувам се от вътрешната организация в рамките на самите ЗФР? Е. При вас или в други такива звена? Има ли някаква текуща оценка на работата? т.е. текущи оценки на етапа, до който са стигнали, е, е стигнала работата по определени системи. Има ли някакъв вид е, докладване, от което да стане ясно, че примерно толкова случаи са разкрити, толкова не са разкрити, е, толкова разследвания са забатачени и прочие? и евентуално дори има ли статистика на финансовите средства от такива сделки, които са от е, отнети които са конфискувани. И ако няма такава статистика и такова закладване, какво пречи да ги има? Защото един от важните така, моменти е да увеличим политическия натиск. Сега ние като европейски законодател малко трудно можем да се месим в прерогативите на държавите членки, но политически натиск бихме могли да окажем ако са идентифицирани проблемите. Още повече, че в много от случаите престъпленията са трансгранични, а сътрудничеството между ЗФР не е достатъчно задоволително. И последен въпрос, ако ми дадете възможност. Записах си а, някои неща, които смятате, че трябва да се направят, за да могат да работят добре за ЕФР. Говорихте за централен регистр, говорихте за компетентност за разследване за ЗФР, като говорим за немските митничари, достъп до бази данни и право да се предава важна информация на други ЗФР. Има ли и други неща, които не сте ни казали, които не съм запомнил, които да са важни за вас, за да се подобри сътрудничеството между ЗФР, за да можем чрез европейското законодателство да се опитаме да решим проблема. Благодаря. Председателят, благодарим на професор Люке. Кой ще започне? Господин Фидлер. Ja, ich bin da gerne freiwillig, Herr Доброволно вземам думата първи. За краткото време ще се опитам да бъда изчерпател. Политическо влияние върху ЗФР. Ограничени са ми възможностите да отговоря. Поне за Германия мога да кажа, че е, за сегашното статукво е, не може да се говори. При сегашното статукво, т.е. за ФРС-а в полицията, не може да се говори за политическо влияние. Ако ми позволите да бъда провокативен, най-голямото политическо влияние всъщност се състоя... състои в това, че се прави опит да се разгради, разруши е, функционираща система а, мисля, че е по-негативно политическо влияние не можем да си представим. Вместо на работещата система да се предоставят повече ресурси, тя бива разрушавана. Честно казано, не мога да си представя по-сериозно отрицателното влияние, а за други държави не мога да говоря. Вътрешната организация, докладването, за което пита господин Лукер, има такова нещо в Германия – Основните елементи ги има в два доклада и двата доклада се публикуват от Федералната криминална служба. Ежегодно има съвместна пресконференция и със съответните финансови разследващи е, е, звена в Германия. Представят се резултатите от дейността. Ето аз ви казах, че около 90% от случаите са в финансовата индустрия. Също така се представя доклад какви са успехите, респективно неуспехите ни в областта на конфискуването на имущество, придобито по незаконен начин, но тук компетентността е разпределена между различни звена, от което се оплакваме от години и отправяме поглед към Италия, защото виждаме, че италианските колеги разполагат с чудесни инструменти, чрез които наистина да могат да конфискуват големи суми. Последната част от въпроса ви беше какво допълнително бихме могли да искаме. За мен приоритет е, значи, след човешките ресурси, разбира се, и централните регистри, т.е. подобряване на възможностите за разследване, според мен няма какво повече да се иска политически. Председателят, благодаря. От, в първоначалното встъпление споменахте и достъпа до кадастъра, регистъра на недвижимите имоти. След похвалите към италианските колеги, господин Костанцо, сигурно ще бъдете кратък. Благодаря. Благодаря ви за това. Съвсем накратко по повдигнатите въпроси за независимостта от политическо влияние. На първо място трябва да подчертая, че ние сме в рамките на Централната банка, т.е. имаме двойна независимост от политическата власт. Централната банка сама по себе си е независима, а ние сме независими вътре в нея, така че сме много добре защитени. Обеден съм, че същото се отнася и до други европейски държави. Знам за случаи с силно политическо влияние в други държави, които са далеч от Съюза, където тези звена често се използват а, за политически отмъщения, използва се от правителството за тактически, политически цели, за да дискредитират свои врагове. Използва се също и информация от чужбина за това. Това е заплаха, когато се случи, където и да е. Европейски съюз има нещо различно и то е административното влияние, а не политическото. Майки предвид, че тези звена са в рамките на големи организации, те са обект не толкова на влияние от политици, а от високопоставени служители от организацията, в която са, които понякога имат достъп до информацията или решават бюджета, приоритетите, ресурсите, така че има едно влияние, което забелязахме по време на това картиране. Това също е сериозен проблем. Що се отнася до оценката на работата, всяка една организация, администрация има начини да провери работата си. В Италия ние сме се съсредоточили върху идеята за отчетността. Искаме да сме отчетни към външния свят. Всичко зависи от националната структура. В нашия случай ние сме подотчетни пред обществеността, публикуваме цифри, статистика, която отразява нашата натовареност, както и резултатите ни. Четни сме също пред парламента. Става дума за финансови средства, публичен интерес, така че трябва да покажем, че ние защитаваме и двата. Излизаме с доклад пред парламента, министра на финансите, економиката. На трето място за допълнителните проблеми, пред които сме изправени в своя анализ и международното сътрудничество. Ще повдигна два въпроса и ви благодаря за търпението. Първо, тези звена съществуват, тъй като трябва някой да извършва анализ. Това трябва да се разграничава от следствените действия. Понякога няма ясна разлика. Ако искаме тези звена да дават информация на, след, на следствията, то тогава те трябва да са отделени. Защото иначе всичко ще се смеси и звената няма да бъдат ефективни. След това проблемът за използването на информацията при обмен на информация. Понякога ЗФР могат да обменят информация, получаваме отговори на въпроси, които сме задали. Много често обаче тази информация не може да се използва за следствени действия или от страна на прокуратурата, тъй като не сме получили съгласие. Дори да сме получили някакъв вид съгласие, те е, нямат е, правната е, правомощията да ни разрешат да използваме тази информация нататък. Благодаря. Благодаря. 11 минути в продължение на 11 минути имахме въпроси и отговори. Ще позволите да добавя, че италианският опит в областта на антимафиотското законодателство може да служи за пример на много държави. От името на ГУЕ колегата Маткав. Благодаря. Първи ми въпрос е към господин Констанцо. Проучванията, които са направени за нашата комисия, говорят за връзката между ЗФР и правоприлагащите органи. Идеята тези звена да бъдат в полицията а, идва от аргумента, че така ще имат по-голям достъп до информация. Вие обаче говорите за автономността на ЗФР. Тези звена трябва да имат правна автономност. Смятате ли, че тези звена, които не са част от правоприлагащ орган, могат да постигнат висока автономност или смятате, че моделът не е важен, т.е. няма значение къде са? Друг един въпрос, председателю. Смята се, че риска за изпиране на пари и финансиране на терористични действия е, е различен. Много по-трудно е да се предотврати финансирането на тероризма, тъй като законни средства, в малки средства могат да отидат за това, за преследване на престъпни цели. Как работи тази система във вашите страни и в СФР и други звена, за да преодолеете този проблем? Благодаря. Въпросът беше към господин Костанцо, след това ако господин Фидлер иска да добави нещо, разбира се, че ще може. Uh, uh... Благодаря, съвсем накратко. Моделът и влиянието върху независимостта на ЗФР. Констатациите на нашето проучване показват, че моделът оказва и влияние върху независимостта но не самия избор на модел е най-влиятелен. Тоест не е задължително, че полицейските ЗФР а, са по-ефикасни от хибридните. Емпиричните доказателства, които почиват върху информацията, която събрахме, показват, че полицейските ЗФР са по- надълбоко вплетени в своята организация, т.е. имат офиси в полицейска администрация, в такива сгради, и са по-малко независими в сравнение с други, където ЗФР са отделни звена в рамките на министерства или надзорни органи. Понякога те са прекалено надълбоко вплетени в организацията, в която са разположени и това ги прави по-малко независими. Още нещо при полицейските ЗФР има сливане на анализ с следствени действия или от тях винаги започват следствени действия. Тоест не се занимават единствено и само с чист анализ. Рисковите индикатори за изпирането на пари или финансирането на тероризъм – това е предизвикателство. Трябва да се дава различна информация за тези две цели. Изпирането на пари, традиционно погледнато, е нещо, с което имаме повече опит. Докато финансирането на тероризма трудно може да бъде уловено. Няма аномалии, транзакциите са нормални, трудно могат да бъдат различени, ако ги гледаме обективно. Така че фокусът е върху субективните елементи. Това са чувствителни данни, които не могат да бъдат дори оповестени. Работим по този въпрос и на международно ниво. Заедно работим, събираме разузнавателни данни, които искаме да предоставим на организациите, за да получим обратна информация. Благодаря, господин Фирлер. Имате ли да добавите нещо? Аз... Думата ли ми дадохте? Председателят, не сте длъжен. Искам просто да се съглася с преждеговорившия. По принцип, можем да постигнем по-добри резултати по отношение на финансирането на тероризъм, ако имаме съответния растер и сътрудничество с финансовите институции, като комбинацията трябва да е между критерии свързани с лицата, т.е. с лични данни и критерии свързани с транзакциите. Председателят, на мен аспектът на за независимостта на ЗФРМ и се вижда най-сериозен. Не искам да споменавам Малта, но там, например, ЗФР са сключили споразумение и не са предали разследването на прокуратурата, но това е друг въпрос. Сега давам думата на Свен Гиголд от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Известни са ми почти три доклада на ЗФР в Малта, които не са довели до разследване. Сигурно има и други, който ни слуша да ни осведоми. Имам въпрос към господин Констанцо. Изчетахме вашия доклад с голям интерес. Много полезно е това начинание. Ще засегна два въпроса. Може ли да ни кажете максимално подробно, тъй като видях писмените ви отговори, може ли да навлезете в по-големи подробности за това, кои нарушения или неточно транспониране на третата директива за борба с изпирането на парите сте открили и в коя държава членка? Казвате, има непълно прилагане, но не упоменавате държавата членка или ЗФР, което не отговаря на третата директива за борба с изпирането на парите. След това говорите за европейско ЗФРЕ. Може ли да обясните на комисията, защо смятате, че едно такова европейско ЗФРЕ е необходимо? Благодаря. Това беше въпрос насочен към господин Гостанцо. Благодаря ви. Нарушенията на третата директива. Няма да упомена имена, първо защото не са преди мен. А, извинете, пред мен. Начинанието почива върху отделни отговори, но те са окрупнени, така че в доклада не се споменават. Да, в доклада се казва, че може би има примери, в които националното прилагане или практики на ЗФР не отговаря законодателството, на законодателството от 2005 що се отнася до примери, когато едно ЗФР няма достъп, например, до финансова информация и имам предвид тук обикновена информация за банкови сметки. Това за нас е нарушение на третата директива, дори втората – и със сигурност препоръките също са нарушени. Uh, Както и препоръките на специалното звено за финансови действия. Директивата, третата директива говори за това за ФРЕ да дадат съгласие информацията, която са подали да се използва там нататък за разследване, с известни изключения. На практика обаче изключенията са повече от правилото. Много по-често не се дава съгласие, а много по-рядко се дава. Те оставам с такова впечатление и самия доклад показва, че третата директива не е надлежно приложена. Може да има и други примери, но ако имам време, ще продължа, но нека се съсредоточа върху най-важните аспекти. Може ли... Ще бъда съвсем точен. Може ли този списък да ни го дадете, дори да не са посочени държавите? Е, списък с примери, писмен вид, без да цитирате държавите. Просто да ни дадете примери, е, където има проблеми с транспонирането на директивата за борба с изпирането на пари. Да, с удоволствие ще дам на комисията такъв списък с констатации, който е описан и в доклада. Що се отнася до Certainly the report uh, reflects that. Um, there is a mm, paragraph saying that Уникалните референции на всяка една транзакция. Те могат да дадат отговор наистина но нека да кажа, гледайки от височината на опита, че може да се каже следното. Наличието на координиращ орган, който да координира действията на различни ЗФР, може би не е най-ефикасното решение – може би имаме нужда от хармонизирана рамка на европейско ниво. Координирането на сътрудничеството е една добра сфера. Е. Благодаря ви. Господин Фидлер, искате ли да допълните нещо, макар че въпросът беше към колегата ви? Искам просто да обърна внимание че сигналите, които се подават до Европол, влизат в база, аналитична база данни и Европол извършва този анализ, но както в много други случаи, те зависят от подадените данни от съответните ресорни банки на държавите членки. Благодаря ви. Приключихме списъка от записалите се за изказване и остана Ана Гомес. Да, благодаря. Казвате ни, че 90% от ЗФР получават а, финансиране от а, по този начин. Какво означава това, че никой не се е, чувства задължен и не е задължен, никой не го задължава. И искам да запитам, как се случва това с новата програма за инвеститори в Италия, която е още една от тези златни визии, която подклажда е, възможностите за изпиране на пари. След това, това, което искам да попитам – каква е ролята на ЗФР в контрола на трансферите а, в офшорни сметки? В много държави трябва да бъдат уведомени ЗФР-тата от банките и данъчните органи, но т.е. трябва да се уведомят банките или данъчните звена, но не и ЗФР. Някой прави ли го изобщо? Благодаря, това беше последният въпрос, така че можете да му отговорите и ако още нещо ви е хрумнало, кажете го. Uh, the... Uh, да, благодаря. По докладването а, за нефинансови институции, а, действително, аз идвам от такава институция и това, което мога да добавя от гледна точка на сътрудничеството е, че то е, се увеличава все по-често от е, нотариуси, от е, счетоводители и други професионалисти. има информация и това, което ни подпомага е ролята на саморегулиращите се организации. Те способстват за това да се гарантира на тези професионалисти, че ще има нужното ниво на конфиденциалност, че няма да бъдат а, оповестени техните самоличности. Като практик мога да дам такава гледна точка, че а, от тази гледна точка мога да просто да ви уверя, че правим всичко възможно да се справим с а, съответния риск ще продължаваме да го правим и от тук нататък. Това по повод на инвеститорските програми. Трансферите с офшорни към офшорни сметки. Това е една основна област на риск, така че ние се занимаваме с това, наблюдаваме го на национално равнище, разкриването на информация, сътрудничеството. И тук позволете ми да кажа, че има най-различни офшорни режими, е, много компоненти и трябва да имаме международни усилия, за да се правим с всичко това. Няма как е, да се случи е, само от гледна точка на една държава. Благодаря ви. Що се отнася до саморегулирането на посредниците, данъчните съветници и адвокатите, то днес комисията излезе с предложение да бъдат задължени да подават сигнали в случай, че са възникнали подозрения. И мисля, че това ще бъде ефикасен инструмент. Господин Фидлер, имате думата. Благодаря, господин председател. Не бих искал да ви възразявам, но немският опит не ме кара да бъда особено оптимистичен в това отношение. По принцип би функционирал само един единен надзор, а иначе примерно Съюзът на данъчните съветници е надзорен орган и те са от години задължени да подават сигнали. Много незначителен дял от сигналите идва от тях. Така че според нас единствения начин е работещ надзор с съответните ефикасни инструменти. Само това би накарало задължените да подават информация лица да заострят вниманието си към проблема и да го правят. Разбира се, трябва да се предвиди съответният контролен режим, за да получаваме информацията, която те задължително трябва да събират. Благодаря, господин Фидлер. Изобщо не ми възразявате. Аз ви подкрепям изцяло предложението, което четох днес на обяд, е доста недостатъчно в много отношения. И тъй като процедурата е по съвместно вземане на решения заедно с съвета и парламента, ние ще преговаряме. Ако имате предложения, добре са дошли. Много благодаря на двамата експерти в първия панел получихме доста интересни насоки за по-нататъчната си работа. Първо за необходимостта от достатъчно персонал. Господин Фидлер, трябва да ви похваля, като синдикалист се представихте блестящо днес – и освен това на базата на антимафиотското законодателство в Италия. Днес там законодателството е отлично и трябва да се получим от него. Вие се съгласихте да ни изпратите и допълнителна информация. Мога само да ви окоръжа наистина да го направите. И сега закривам първата част от заседанието. След 3-минутна почивка преминаваме към втората част, която ще бъде председателствена от първа, първия заместник председател Ана Гомеш. Благодаря и на преводачите.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 се насочваме към втората част на изслушването за руската перания. Нека ви представя ораторите във втория панел, да ги приветствам и да ги представя. Господин Пол Кристиан Радо е от Investigative Dashboard на проекта за докладване за организираната престъпност и корупцията и господин Виесторс Бурканс е, е ръководител на латвийското ЗФР е. Той ще се включи в видеоконференция с нас. Благодарим му на господин Бруканс, че а, ще се включи. И така. Господин Радо, повтарям това, което а, е и методологията, която следваме. Всеки оратор 10 минути максимум а, а, говори за първоначално изказване и след презентациите от поканите оратори. Ще има въпроси. По 5 минути групи въпроси ще се задават. Максимум една минута на въпрос и без повече да се бавим, господин Радо, имате думата. Благодаря много, благодаря, че ме поканихте. Представлявам проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията. Това е най-големия проект в момента в тази област и това, което най-добре правим е да съдим парите. И през 2010 забелязах заедно с колегите, че отново и отново разследваме едно и също. По един и същи начин се извършва престъпленията в Мексико, в Латвия, картелите по един и същи начин действат. И така през 2010 решихме да разследваме инфраструктурата, която дава възможност за това мащабно изпиране на средства. И така, новозеландска фирма в Латвия имаше сметка и любопитното там беше, че около 680 милиона щатски долара а, имаше в нея, но те не принадлежаха на един а, бенефициар от най-различни групи виетнамски, магнитски и други а, групи. Много интересно беше това, защото а, всъщност видяхме една готова платформа, която позволи това мащабно изпиране средства в сравнение с традиционното такова. В този случай престъпниците включ... изграждаха тази платформа банките, които предоставяха е, офшорни компании в, с банкови сметки в съответните банки и след това издаваха такива ръководства за измамата. Всъщност банките ви предоставят едва ли не услуга за пране на пари и включително изпращате информация, не, изпра... не изпращайте кръгли суми. Не, една, 1 милион и 999 хиляди. Използвайте а, не толкова кръгли а, цифри. Не изпращайте а, средства, а, а, средства от а, пристанище, ако не е разположена а, фирмата ви на това пристанище. А, изобщо такива инструкции как да се избегне а, регистрирането на измамата. И всъщност си давахме сметка, че е много по-голям проблем, отколкото виждаме. И през 2010 отново работихме заедно с един проект с журналисти, които бяха раз, разследваха а, и а, свързани с всички тези панамски досиета, люксембургските и а, други а, досиета. И всъщност си дадохме сметка, че молдовската съдебна система и молдовската система финансова изцяло се използва за такава голяма систем, а, а, платформа за изпиране средства. 19 банки от Русия, някои от тях бяха свързани с а, на Владимир Путин, т.е. много сериозни високи политически връзки. 19 банки от Молдова и е, всички средства в Рига, Латвия се е, прехвърляха и после в Съединените щати и други места на света. И така, руската пералня от е, една страна има повече от 500 фирми, 7 130 банки в 96 държави. Много масивна история, целият свят. Интересното тук е, че всичко започва от една единствена банка в Молдова. И тук можем да подходим по два начина. От една страна да видим повече от 600-те е, транзакции. Трудно могат да се проследят те. Не знам, че, не знам дали има някакво ЗФР или някакво звено в банка, която да може да преработи 6, 60 хиляди подозрителни транзакции. Но можем да погледнем по друг начин. Един единствен източник. И това е проблема в настоящата система. Това е и провалът на системата, според мен. Всякакви политики имаме, да познаваме своите клиенти, да познаваме клиентите на клиентите си, но това, което не знаеме, кой е собственик на банките, които се използват за извършване на транзакциите. Това е проблем. А това е проблем, който много лесно можем да предотвратим. Кой притежава банката в Молдова? която е способствала за изпирането на 20,8 милиарда долара. Има а, фирми, офшерни, офшорни а, британски фирми без реален собственик. И когато задълбаем, виждаме, че собственика а, в регистъра са всъщност а, обичайни. А, посредници и всъщност същите агенти междини са и в фигурират като име в собствеността на банковите сметки. Така че няма какво да се проследяват всички тези транзакции, ако не знаем кой е собственика на а, банката, през която са минали всички тези а, пари. Сега говорим за руската паралния, но в Молдова има и още четири банки, е, където са откраднати повече от 1 милиард е, и това е, наистина проблем молдовската економика. Много други случаи има, в които много високо ниво на изпиране на средства се осъществява и наистина не може да се види, ако гледаме само транзакциите. Трябва да видим собствениците на банките, кои са собствениците им. И така стигаме до големите банки в Европейския съюз. Много от парите в руската пералня са от Траста Комерс банка, която беше затворена миналата пролет след нашия доклад. Но и Приват банк беше е, включена и Данския банк с повече от 1,5 милиарда Deutsche Bank също е изправа доста пари. А когато говорим с Deutsche Bank, те ни казват, еми да, това е възможно, защото тези пари а, е, са изпратени преди края на 2014 година. Това беше възможно преди, защото нямахме достатъчно а, хора, които да проверяват всичко, но сега наехме още хиляда души. Аз смятам, че това не е достатъчно. Мисля, че господин Костанцо е прав, че трябва да има технология на едно равнище, за да се последяват тенденциите и моделите. Но аз, ако се върна в началото на, нашата, на моето изказване, с това започнах. ние видяхме един модел, който се повтаряше и повтаряше в нашата работа. Това лесно може да забележи с съответната технология и трябва наистина да разработим именно а, такъв начин на докладване с съответния софтуер, който е именно това а, определяне на някакъв вид модели на действие. Действително, технолог... технологиите ни трябват, но а, трябва и да има готовност за действие от страна на големите банки. Трябва да има сътрудничество от банките и а, това лесно може да се направи ако разгледаме Deutsche Bank, Raiffeisen, Danske, няма е, кой знае колко съответстващи е, банкови сметки. Всъщност са няколко хиляди. Възможно е това. Без е, хиляди души и ресурси. И смятам, че това трябва да се направи. Благодаря. Uh, Господин Буркенс, има думата. Thank you. Maybe I, I can start with the introduction. Мога да започна с стъпителните си думи, ако не възразявате. Добре. Аз съм ръководител на латвийското ЗФР. Е. Това е службата а, за предотвратяване на изпирането на пари от а, престъпна дейност. Основах ни през 1998 година Работим и в рамките на прокуратурата, но не сме прокурори. От 2005 година на СЕТНЕ координираме борда. Там също има координации на ниво премьер и кабинет. От 2005 година имаме три приоритета. На първо място оповестяване на големи схеми за изпиране на пари. Става дума над 20 участника в транзакция. След това замразяване на средства или поставяне под запор на средства от престъпна дейност. Бих искал да привлека вниманието ви към следната статистика. Последните три години и половина Над е, хиляда запора сме, запора сме наложили. 160 милиона евро в различни банкови сметки. Получихме информация и от външни ЗФР, за да постигнем тези резултати. Статистиката показва, че през 2016 година се получава такава информация след дълго чакане. Сега този период на изчакване е 12 дни. Така или иначе, подготвяме отговорите си доста бързо. Какво се случва с запорираните средства? 2016 година 70 решения бяха взети по 57 дела, 59,5 милиона евро бяха конфискувани. Парите отидаха в бюджета на Латвия. Борбата за изпирането на пари не е толкова лесна. Има изисквания, записани в директиви. Изпирането на пари трябва да бъде достатъчно ефективно и ефикасно. Това исках да кажа за нашата работа и нашата ефикасност. Thank you so much. So now let's, uh... Благодаря ви. Започваме. Ще дам думата на съдокладчиците. Епе. Thank you so much, uh, thank you so much, Благодаря. Благодаря и на двамата участници за кратките представения. Част от нас са запознати с случая с руската пералня. Все още е шокиращо, обаче, като чуе човек за такива суми с толкова много участници, дори и държави членки на Съюза. Молдова също. Към господин Радо, искам да задам въпрос. Има ли недобра недобро управление, грешки на администрацията и така нататък. Към господин Бурканс скандала включваше държави членки, включително Дания. Над милиард са минали през Дански банк. Може ли да кажете няколко думи за това как се е случило всичко това? в как са били използвани вашите банки за това, защо не сте успели по-рано да го установите, това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Говорите за наказателно преследване. Знам, че не отговаряте за това а, като звено, но смятате ли, че в Латвия ще има осъдени? И как върви сътрудничеството с други по този въпрос. Благодаря. Uh, okay, so uh, uh, I'll, take the first question. Thank you. Ще отговоря на първия въпрос. Благодаря ви, че ми го зададохте. Всъщност, руската пералня показва точно липсата на сътрудничество между МФР, а, извинете, ЗФР и други. 2014 година излезе този скандал. Миналата година в две държави се свързаха с нас и ни казаха, може да продължим изследването, тъй като а, няма обмен на информация, защото Русия не предоставя информация. Искахме информация от Русия, но тя никога не я подаваше. Те ни предоставиха данните, банковите сметки, транзакциите. И така си започнахме да работим с Зюдойче Цайтунг и Гардиан. За да видим къде са отишли парите от тази пералня в кавички. Отново разглеждаха се транзакции Говорим за хора с опит. Тези престъпници също така подхождат много творчески. Те имат много повече информация от някой прокурор, който седи някъде, тъй като те имат трансграничен опит. Те имат много средства, имат много подкрепа за тези свои схеми. нещата може да се объркат е, по този начин, особено за банките. Ако се ограничи достъпа до банките, които така или иначе са, са занимавали с пране на пари, това в крайна сметка ще е в вреда на престъпниците. Господин Буркинс, искате ли да добавите нещо? Три въпроса получих и ще отговарям един по един. Как се е случило? Руската пералния е един случай, който бе протекал между 11 и 14 година. Не мога да ви дам подробна информация но на 17 май 2012 получихме първия доклад от банката. Uh, was, we... Ага, получихме този доклад, отличен доклад. След няколко дни подготвихме доклад за Молдова, че става нещо. Моля, направете нещо. След това имаше второ писмо. Получихме информация от банката. Видяхме, че така транзакции, но смятахме, че има правно основание – тъй е, като в Молдова имаше вече съдебни решения и тези транзакции може би почиваха върху съдебни решения. Бяхме изненадани. Молдова има няколко дела, доколкото зная по въпроса. Ние се гордеем и смятаме, че ние сме първите които установиха, че нещо не е наред и че колегите ни закъсняват. Сега за работата на прокуратурата. В Латвия има няколко дела. Звеното за финансовия е, разузнаване за ФРН не отговаря за това, нито за една част от процеса, но така или иначе тече работа, следователите работят много усилено. Нещо друго искам да подчертая. Нашият те банки са обект на надзор. От Комисията за търговия и капиталови пазари. Те извършват одити, те също могат да извършват следов... разследваща дейност. Не само по този случай. Те правят инспекции на място и търсят пропуски в системите за вътрешен контрол. пране на пари, слабости в системата за вътрешен контрол бяха установени в тази банка, което споменах. И бе оттеглен лиценза на банката. След това тази банка не работи от 1 март миналата година. И накрая сътрудничеството с други МФР извинете, Зефере, Ако поискаме, ако получим искане за запориране на средства, а през 2012-2013 вече можехме да налагаме такъв запор. Ние действахме. А, що се отнася до сътрудничеството между ЗФР, ние сме членове на международни организации от 99-та година насетне. Използваме и системата, извинете, мрежата на ЗФР. Най-големият ни партньор – е звеното за финансово разузнаване на Молдова. Получаваме много искания, изпращаме отговорите си в рамките на 7 дни, което е много по-бързо, отколкото партньорите ни. Това е краткият ми отговор. Благодаря. Thank you. Now I give the floor to... Благодаря. Давам думата на господин Яшек, който е съдокладчик. Благодаря и на двамата оратори и най-вече на усилията, които сте положили за успешна работа. Казахте, че следите парите, ви ходите по петите на парите. Имам въпрос. Не знам дали съм разбрал правилно. OCCRP казва, че голямата част от мръсните пари, от а, тези изпрани пари, са отишли в Хонг-Конг, Китай, и някои малки европейски държави, а не в а, САЩ. Каква е причината? Подобен въпрос към господин а, Бурканс. Вие не сте получили пари, по-рано сте го установили или по-рано от другите, как точно се развиха нещата? погледнем как текат парите, Европейския съюз е получил много малка част от средствата. САЩ много по-лесно установява прането на пари. Когато започнахме да работим по това през 2010 година, тогава вървеше случая Магницки. Той беше голям в САЩ и насякъде. И миналия месец прокурор в Нью Йорк успя да постигне съгласие с тази група, която пареше пари в САЩ. 5,9 милиона щатски долара бяха конфискувани, така че там се конфискува много повече. Те много активно гонят парите. А, не само латвийските банки, всички банки се занимават с това, що се отнася и до Естония, и до Латвия, и до Литва. Имам на много места такива така наречени перални. Тук говорим за руската, а, но има по-малки, да речем, суми. Милиард, 2 милиарда се изпират, но има много-много такива перални, така че е много по-голям мащаба на този проблем, а не това, за което говоря тук. Тези 20 милиарда са нищо. Някои хора говорят дори за 80. Имам предвид източници от Молдова, когато казвам хората говорят. А, проблема е много голям, ако погледнем собствеността на тези банки. А, нещо интересно, ако погледнем а, швейцарските банки, латвийските банки, ще видим, че винаги има разпоредби при тях, че е, клиентите не трябва да са американски граждани. Отново се връщаме на вашия въпрос. Има пари в САЩ, но много по-малки, които отиват в САЩ, но те са много по-малки. Американските банки отказват да извършват транзакциите. Мистер Бурканс, would you like to... Господин Бурканс. Uh, yes, uh, uh, covering this case and other cases too, uh, uh, I visited in uh, uh Moldova, Kishinev. And... Когато посетих Кишинев, обсъдихме и този въпрос. Защо идват парите в Латвия, а не на други места? Защо престъпниците предпочитат Латвия? И заключението беше, че няма една голяма причина за това. Да, наистина Латвия между източните държави, европейските държави. Много в Латвия разбират руски, има обща история. Но според нас трябва да се анализира защо се предпочитат тези държави, а не други. Защо се връщат тези престъпници там? Трябва ни стабилна база данни, за да разберем това. Както и сътрудничество с други колеги. Ако имаме хиляда заповеди за запориране на средства ние, а пък други колеги имат една-две само, трудно може да се сравни. Така че ние казахме, ако имате конкретната информация, веднага ни кажете, ние ще запорираме средствата, но не се получава така винаги в Рига. Да, всъщност премиерът тогава господин Добровски сега е европейски комисар. Може би той може да помогне да се направи това изследване и да се разбере защо престъпниците предпочитат държави като Латвия. И както беше казано и от господин Радо, Латвия не е единствения случай вече. Сега господин Розати от НП. Благодаря, госпожо председател. На първо място, искам да се спра на тези случаи, за които говори господин Радо в Латвия. И да сравним с друг случай, който съвсем напоследък се появи. Люблянска банка от Словения, където 1 милиард е, щатски долари са преведени от ирански гражданин и за него има международна заповед и 400 различни банкови сметки са получили след това преводи от е, тази огромна сума. Може би това е един нов въпрос, който тук трябва да разследваме с нашата комисия, но искам да ви попитам дали сте чули тази история. Дали това е подобна система, която виждате? Вие ни предлагате да се съсредоточим върху банките. И че 3, 4, 5 банки в Европейския съюз трябва да докладват всички подозрителни транзакции. Вие казвате, че има случаи с 600 хиляди подозрителни транзакции е, те били докладвани на същия ден или в същия месец и не, не разбрах какво казахте, но що ме товар за ЗФР а, е, да ги разследват, е, искам да попитам, действително ли са докладвани както трябва от банките. И от този въпрос проистича и следващия. Къде е проблема? Имаме проблем с съществуващото законодателство, което има много а, пропуски вратички и не може да обхване и да а, идентифицира подо зрителните практики или а, наредности, които се случват, или е въпрос за приложение а, в отделните държави членки. И отново можем да кажем, че има някои държави членки, които са по-активни, по-често цитирани в контекста на изпирането на средства и други не толкова, но толкова застъпени. Моят въпрос е според вашия опит къде са основните проблеми. Дали трябва да подобрим европейското законодателство и да затворим тези пропуски и вратички или да настояваме да сме по-целенасочени към осъществяването на съществуващото законодателство. Това е въпроси към господин Бурканс, разбира се. Господин Бурканс. Да. Аз виждам само областта, която покриваме ние от нашото ЗФР. Каква информация има извън Европейския съюз? Но мисля, че другите ЗФР-та са малко бавни. Ако получим информация на време, може да действаме веднага. Може би другите ЗФР са пренатоварени с доклади. И ако има много голям брой доклади, в Латвия имаме около 15-16 хиляди доклада всяка година и анализираме всеки един от тях. Това означава, че имаме около 1000 или повече доклада на е, човек. И всяка година има малко по-малко от 300 човек от дни. Така че всеки ден три доклада трябва да се анализират от човек. Ето защо времето за анализ е много кратко. Трябва да се промени системата. Тази година, например, сме анализирали част от нужното за доклада и се обърнахме към финансовото министерство за това как трябва да действат банките. Това означава, че трябва да променим анализа си, не само в ЗФР, но и в банките. За да може да се насочим към големите случаи, така както е в Латвия. Господин Радо, благодаря за тези въпроси. Наистина са голямо предизвикателство те. Не познавам схемата в Словения конкретно, но това, което мога да кажа е, както споменах и преди, има много перални. Едно нещо, което трябва да разберем а, за пералните е, че това са структури, създадени като ТОР, а, Тор, ако а, го познавате, това е едно средство, което можете да използвате, за да скриете трафика от а, а, своя компютър. Така че никой не вижда кой всъщност, а, че всъщност вие сте тези, които разглеждат съответните интернет страници. Подобно е, а, такъв е принципа и на руската парания, вероятно е такъв и в Словения. Много политици си слагат а, парите на куп, за да могат да ги разпределят след това. Много трудно могат да се проследят, защото когато гледахме транзакциите в Русия, Молдова и така нататък, не можехме да видим какъв, какъв е всъщност какво е предикатното престъпление. Организирана а, престъпност от една страна се смесва с а, картани пари от друга страна за 60-те хиляди доклади, които питахте, да, би било добре да можем да се справим, но това е много работа за всяко ЗФР, за всяка банка. <clears throat> Как можем да разрешим този проблем? Според мен, ако има а, усилия на ниво държава, те няма как да са достатъчно ефикасни. Трябва да се подобри законодателството на европейско равнище. Така всъщност разсъждават престъпниците. Те са организирани, те действат през граница. За тях Европейския съюз им е площадката, на която играят. Тъй, че трябва мрежа, за да се справим с мрежата. Няма как да се справим по друг начин. При този, това високо равнище на изпиране на пари, това е начин за действие. Защото ако погледнете Молдова, политическа, социална а, ситуация, буквално изтичаше за години наред а, пари течаха от Молдова в продължение на години. В същото време Европейския съюз дава някакви малки а, суми на Молдова. Така че трябва подобен подход като на престъпниците да действаме. Да действаме отгоре, поне на европейско равнище. Äh, Благодаря за изключително изчерпателните изложения. говорихте за политиката си и казахте колко много страни, банки, псевдофирми и така нататък са били разкрити. но както често се а, участ, както често се случва, това, което е на лице, не е достатъчно. И сега искам да ви попитам по-конкретно какви изменения в политиката са необходими, за да се подобри действително работата. Помня, че по повод на Бирнберг Парк, че са възложили политиката си спрямо клиентите на външен изпълнител. Как можем да работим в тази област? И на второ място мрежите. Казахте, че е необходима мрежа. Ние се надяваме Европейската прокуратура много бързо да се превърне в реалност. Доколко и в каква посока Европейската прокуратура ще може да ви помогне, макар че а, тя е все още в зародиш. Но с какви задачи според вас би трябвало да се заеме тази прокуратура, за да направим крачка напред и в а, тази област? Въпросът ми е към двамата участници. Мисър Букан. Yes, you cover a smart question. Благодаря. Разбира се, звената за финанси и разследвания не е, се занимават с вътрешните системи на банките за съответствие. Такива функции има Комисията за на капиталите пазари и други институции в, държавата. Но как може да се подобри ситуацията? Как можем да се преборим с а, прането на пари? Когато виждаме средства от една страна в друга държава, трябва да можем да кажем на колегите, ето това са нарушителите, арестувайте ги и така нататък. Но финансовото, звеното за финансово разузнаване, което вижда всичко това, може да издаде заповед. Изпратете парите обратно в държавата, където са били в началото. И след това разследването да се извърши в тази първа държава. Може би звеното за финансово разследване може трябва да има възможност не само да запори разследства, но и да ги изпраща обратно. И така ще става много по-бързо иначе не знам дали има достатъчно директиви, конвенции, споразумения и така нататък. Надявам се да можем след години да се справим. Господин Радо. Yeah, um... Благодаря. Ако отново погледнем структурата зад руската пералня, виждаме банките, които като че ли са завзети от престъпниците. Говоря за молдовските банки. Законодателството в Молдова изисква, ако имаш над 5% от банка, да обявиш кой е реалният собственик. Това, което правят престъпниците на първия етап, притежават 4,9% различни видове инструменти. Много лесно. След това молдовците решават да наложат 1% за оповестяване. И как познайте какво правят престъпниците? 0,9%. Така че трябва да има прозрачна собственост върху банките. Това е ключът тук. Това върви ръка за ръка с регистрите на истинските собственици. Престъпниците подхождат много творчески. Тези дружества имат собственици на хартия но това са само на хартия. Това са хората, които създават фирмата. Много е лесно да се намери името и да се види, че е името, което притежава процента в банката, притежава още десетки, стотици други е, акции в други фирми и няма как това да се случва. Та така собствеността е много важна. Трябва също да се намери и центъра в различните мрежи. Ако погледнем различните видове изпирания на пари, много малко са дружествата, около които се върти центрофугата. В случая с руската пералня с тези 20 милиарда говорим само за 12 дружества. Голямата част от тях са или британски, или кипърски, или в Далауер. Тоест, дори търсенето само на тях ще направи нещата по-лесно. Една от тях британска фирма, през която са минали около 3 милиарда долара. Тя е в много други схеми, не само в руската схема. Тази фирма се притежава от агент и този агент е предоставил сметката на истинския собственик. Ако погледнем всичко това, погледнем инфраструктурата, защото транз, транзакциите трудно се проследяват. Трябва да видим кой е собственика на основната фирма и агентите, които участват. Ако погледнем структурата, която е създадена, около пет са такива, или поне са петима тези, които последните години са правили такива. Говорим за британци или хора от Панама, в Далауер и в Кипър не са много. Болят се на пръстената ръка. Трябва да се отиде в корените на проблема, а не да се търсят а, само а, следи в а, този потоп от транзакции. Давно на господин Зелер. Благодаря, госпожо председател. Смесени чувства съм тук, тъй като съм латвиец. От една страна не се гордея особено от друга страна е добре, че разискваме тази тема. Радвам се, че колегата Буркан са тук. Колегата Бурканс спомена, че ако такова звено е било създадено през 1998 година, аз тогава бях министр на финансите, то тогава законодателството щеше да е много по-близо до европейските. Щях да се въведат е, институциите. Това беше преди 20 години. Комисията за капиталовите пазари, която извършва надзор върху нашия пазар. Там проучихме британската система, 98 година беше това и затова избрахме такава комисия. Това, което ме обърква, господин Буркенс го описа, те са част от работата, нямат достатъчно права да връщат парите. От друга страна има надзорна комисия и тя би трябвало да е запозната с всички собственици на банки. Ще е добре надзорната комисия да заседава с господин Бурканс и да видят. А Латвия е много малка страна. Ние се срамуваме от това, което се случи в банките. Минават различни маршрути през Латвия. Трудно обаче да ги преборим. Имаме и постсъветски бизнеси в страната, от нашата независимост на седне, трябва да кажем, че не сме се освободили от многото кръци, които искат да превърнат страната в финансов център. Половината от те в страната са от трети страни. Може да се догадите от кои страни. Това може да създаде проблема, ако изведнъж изтеглят вложенията си. Имаме и проблем с спазването на законодателство. Част от нашите банки имаха кореспондентски сметки в американски банки за транзакции в долари. Това беше преди 10 на години. Една по една те изчезнаха. Последната беше Deutsche Bank. Мисля, че и това свърши. Но нещата още текат. И стигам до въпросите. Господин Бурканс, дадохте примери, казахте, че искате да се върнат пари. Откъде да дойде законодателство за Европейския съюз или мислите, че ние в Латвия с национално законодателство можем да направим нещо? Разбира се, не нарушавайки европейско или международно такова, но да създадем обмен съвместен, за да се разбере положението. Може ли част от нещата да се свършат в Латвия или трябва да чакате Европейския съюз, за да окажем въздействие върху Европейската комисия, извинете, за да прокара тя такова законодателство? Смятате ли, че в бъдеще нашата страна няма да бъде въвлечена в схеми за изпирания на пари? Благодаря. Between the two of you, with some tolerance, of course. Mr. Burkan first. Господин Буркан се първи, заповядайте. Uh, thank you. Uh, it's a very good question. Of course... Чудесен въпрос. Не само националното законодателство трябва да се промени. Защото ако само то се промени, няма как да си сътрудничим с други ЗФР. Нужни са промени в директиви. Имаме нужда от промени в препоръките. Всички държави, всички ЗФР трябва да си сътрудничат и да работят по един и същи начин, еднообразен начин. Това е отговора ми. Мистер Радо. Господин Радо. Да, и аз накратко. Нашия доклад е, и даже те доклади и последните 8 години постоянно цитираме Латвия заради проблемите там. Но виждам, че Латвия предприема стъпки е, срещу изпирането на пари, затварят се банки, знаете, финансовата комисия изтегли или отне лиценза на банка. Трябва да се внимава, обаче говоря за Европейския съюз и трябва да се внимава с Украина. Украина може да се превърне в новата Латвия или новата Литва или Естония. Има банки, които сега се изкупуват от същите хора, за които говорим тук. Един от, едно от лицата, което движеше парите в банките, беше в Украина, сега бе екстрадиран. Но може да стане така, че да дадем възможност на организираната престъпност просто да продължи да работи, както винаги е работила. Благодаря. Благодаря, господин Креспо. Благодаря, Много внимателно изслушах нашите оратори и най-вече господин Радо. И ми, ми прави впечатление следното. И, и то е, явно не става въпрос за фикция, става въпрос за нещо, което редовно се случва. Затова възникват и въпроси. Примерно панамските досиета породиха такива въпроси. защото очевидно извършителите няма нужда да отидат в Швейцария или в Панама физически. Те просто от къщи работят и то с голяма европейска банка, която е в тяхна услуга, за да си изпират парите или да укриват данъци. Така че руската пералня мисля, че е много добър пример за това и повод да помислим как да се прилагат по-добре законовите разпоредби. Мисля, че това е един от големите въпроси, които трябва да обсъждаме в нашата комисия и ще се опитаме да окажем политически натиск за това. Затова искам да ви попитам и двамата, но най-вече господина Радо следното – Знаем, че комисията наскоро излезе с предложение за санкции по отношение на всички, които улесняват такива процеси, т.е. не само банките. Т.е. за обхващане и на по-малките транзакции. Питаме се, ante el pago de una multa muy inferior al montante Питаме се как трябва да се постъпва, когато става въпрос за малка, по-скоро незначителна транзакция. А, не е ли необходимо да има сплашващи мерки? Това е много важен въпрос. И на второ място се питаме, дали а, контрола върху законосъобразността на действията на банките е достатъчен, защото контролът, саморегулиращият контрол за сега според нас не е достатъчен. Имате ли, представяте ли си конкретни мерки, които могат да се предприемат в това отношение? Адо? Um, <laughs> Господин Радо, много интересни въпроси. Най-важно е да се проследи инфраструктурата. Онези, които улесняват съставането на тези структури, всъщност са стълбовете на системата. И важно да се насочим към тях. Ето това е силата на организираната престъпност. Те могат да работят през граница, но това е тяхната слабост, защото, както казахте, може да отидеш тук на ъгъла или някъде, е, примерно тук в Белгия, в Брюксел. Обърках се малко с държавите. Да, може да си направиш една структура, която да е свързана с Панама, с Кипър, с Далауер, с Невада и така нататък. Трябва да се разбере как работят тези хора. Те са мрежи, те са огромни мрежи. Вижте го с панамските досиета и, до, и а, адвокатите Фонсека. Те имат бюра по цял свят. Същото се отнася и за унези в Латвия. Това са хора, които работят по цял свят, имат офиси навсякъде и се свързват с други агенти, които създават фирми. И може да кажем, това са подозрителни фирми, защото са създадени точно от този агент. Освен това, глобите. Те не са много ефективни и ефикасни, защото ако говорим за прана при огромен мащаб, това, което ще направят престъпниците, е да си включат глобите. Просто ще си ги отчислят от парите, които получават накрая. И те са го правили многократно. Един друг случай имаше в САЩ, където точно това се случи. Що се отнася до вътрешните проверки в банките, не са достатъчни тези проверки. Както чухме тук, няма достатъчно хора, които могат да извършват е, такива задълбочени е, изследвания, проучвания. Голямата част от банките просто се правят, че извършват истински правно-економически анализ. Имат бази данни и не се ровят да търсят истинския собственик. Много може да бъде направено, но всичко трябва да бъде разглеждано от по-широка гледна точка. Господин Бурканс. Previous speaker да, съгласен съм с преждоговорившия. Може да наказваме банките за това, че системите за вътрешен контрол не са на високо ниво, но трябва да разберем, че организаторите на схемите разбират възможностите на институциите, на полицията, на прилагащите. Те действат без граници, не се налага да изпращат писма за правна помощ или каквото и да е друго. Ние виждаме само, че влиза трансфер и излиза трансфер. Ако, мари... Ако парите след това правят нещо друго, Имаме друга банка, която вижда същото, което виждаме ние, влизащи пари, излизащи пари. Обмена на информация между банките трябва да бъде разширен, за да се вижда мрежата. В момента много е, зефера носят отговорност, но нито едно а, не отговаря за проследяване на цялата схема. Може би трябва да имаме такова звено за целия Европейски съюз. Тази схема, пералния, включва много държави, обаче не само в съюза. 96 страни. Имаме нужда поне звено за съюза, което да се бори с такива схеми. Благодаря. И аз ви благодаря es, es muy solo el, la cuestión de la retirada de la licencia bancaria. Eh, ¿Creen ustedes que eh, sería bueno incorporar разрешителното на банката или банковия лиценз, да, това е добра идея. Да, и аз мисля, че това е много важно. Банките трябва да се страхуват за това, като да моклев меч над главите им, защото само така ще спазват разпоредбите. А, а, аз ми се бълканство. I agree. Fully I agree. Thank you. So now let's have the floor. Uh... Сега ще дам думата на колегата от Зелените. Thank you very much, Chair. Благодаря, госпожо председател. Цял ден слушаме за пропуските в работата на звената. До момента никой не е споменал Евроюст. Един Бурканс, има ли някакъв опит с Евроюст, който да помогне при такива разследвания? Бях в централата на Евроюст. Те, ако получат искане от е, страна членка или държава, с която имат е, възможност за сътрудничество, ще се включат веднага. Молдова, например, е държава, с която имат такова споразумение. Това е въпросът ми към господин Бургас. Сега това е въпрос към господин Радо. Казахте, колко е важно да видим кой притежава банката. И че е лесно да се намери съответния собственик на сметка. Ако е толкова лесно, чудесно. Може ли да кажете защо е толкова лесно? И наистина толкова ли е лесно? Още един въпрос към вас. Споменахте новозеландската е, фирма, след това латвийската банка, организираната престъпност в Русия, която е изправил парите там. Преди няколко дена имаше една статия в медиите в САЩ, че част от парите на Магницки са проследени към програма за химически оръжия в Сирия. Знаете ли за това? И възможно ли е да се определи тази връзка наистина по един надежден начин или това са само хипотези? Господин Бурканс, благодаря. Uh, Както вече самия аз казах, от 1998 година сме част от Egmont Group. Над 150 ЗФР са там. Обменяме информация помежду си. Това е основната ни мрежа. Разбира се, може да използваме и fiu.net, може да обменяме информации посредством Интерпол, Европол и Евроюст, да поискаме помощ. Но основната ни мрежа е тази мрежа с 150 звена за финансово разследване. Благодаря. Да, първия въпрос. Банките знаят кои други банки имат сметки които отговарят на техни сметки. Така че това трябва да бъде одобрено. Малките банки трябва да отворят банкова сметка в голяма банка, за да имат достъп до международната парична система и да могат да прехвърлят пари. Това е едно. Как идентифицираме тези кореспондентски банки? Те са публични голямата част от тях, тъй като малките често на сайтовете си а, го пишат. Ние сме кореспондентски банки с еди кои си банки. В таблиците, които получихме от изтекла информация, от дела, видяхме маршрутните номера, банките, швейцарските номера. Що се отнася до парите на Магницки? Ето това е сложното при пералните. Парите се смесват. Съвсем възможно е програма за химически оръжия в Сирия да бъде финансирана от същата платформа, през която са минали парите Магницки. При новозонската фирма ние видяхме пари от Синало, един много силен мексикански картел, след това виетнамски пари, престъпници, които прехвърлят пари от Виетнам. Той, този виетнамец беше и в Букурещ затвор, така че има смесване на средства и затова е много трудно да се установи какво влиза и на къде след това излиза. Но е възможно, възможно е това да е така, тази фирма да е получила пари. Много ирански пари има на тези платформи също. А имаше все още санкции. It's my turn. <laughs> Мой ред е. И искам да кажа само, че прозрачността може би не е достатъчна за акционерите на банките, в случая на моята държава Португалия, много е прозрачно. и никой е, нищо не е правил, дори когато бяхме под наблюдението на тройката и въпреки това е, направихме някои оплаквания към централния орган и започна работа по тях. Но определено конфискациите, отнеманията и отнемането на лицензии, разрешителни, не само на банки, но и на посредници като адвокати е изключително важно. Въпросът ми е, как разглеждате системата за купуване на право на пребиваване в европейски държави, това, което наричаме е, златни визи. Това не е ли възможност да се използват след това приходите от пералнията, след като се извърши а, това изпиране или е част от пералнията като система? Може да става въпрос и за свежи пари, може да става въпрос и за част от пералнията. Има много въпроси, които трябва да се зададат. Щом влезнат парите в държавата, се издават визи и след това минаваме към нормалния начин на действие. Много негативно въздействие има върху Европа, Европейския съюз и много държави това. Господин Буканс, искате да включите е, и вие да се включите или? За вашите системи? Моето заключение е, че броят на такива случаи е много малък. Много работа се върши и накрая става въпрос за чисти пари. Полицаите проверяват всеки ден и се надявам да бъде възможно с помощта на софтуера да се регистрират тези е, приходи и да се реши така проблема. Господин Мономело. Чух а, вашия въпрос и чух а, отговора, който вие дадахте. Не можем да говорим в абсолютна сигурност. Често има ситуации, в които се различават от случай на случай. Въпросът за пребиваването в златните визови програми. Много от нас сме чували, че това е някакъв вид помощна система за изпиране на средства. В Португалия има такава възможност, когато се са работни места, да се издаде виза или паспорт. Не винаги става въпрос за изпиране на средства. Понякога наистина има ползи за държавата, създават се работни места и естествено да има някакви ползи. Така че наистина не става въпрос за пълна сигурност. Няма сигурност и в а, тази област. Първо, аз не създавам правилата, аз разследвам и а, разкривам престъпни схеми. И а, сега трябва да си зададем въпроса дали е Америка първа или Латвия първа или Португалия първа или Европейски съюз първи. Това е в крайна сметка въпросът, на който трябва да си зададем с, златните визии. При вличаме пари и инвестиции за сметка на други държави в Европейския съюз, в зависимост от това, което предлагаме. Така че да, ако от ваша гледна точка, ако вие сте държава, която успява да привлече такива средства, чудесно, добре, във вашите граници. Проблемът обаче, и не казвам, че всичко това са мръсни пари, много от тях могат да са съвсем чисти пари. Но колкото и да е, обсъждаме моралния елемент, това е златна възможност за организираната престъпност да инвестират своите средства. Не казвам, че всички тези пари са е, от престъпна дейност. Господин Буркин, искате ли да прибавите нещо? Всички тези случаи Нашите усилия зависят от това какво е сътрудничеството с звената за финансови разследвания. Защо в случая с руската пералня не сме получили доклад от Молдова или от Русия или от други държави, че има такива и такива средства, проследете ги а, или ги запорирайте или нещо подобно. Защо не сме получили? Какви са причините за това? Благодаря, господин Бурканс. Мисля, че приключваме с дебата. Ясно е, че мога да кажа, че е, разбира се, е лесно да създадем заето с пари, каквато и да било а, какъвто и да било происхода на парите, така че трябва да си зададем въпроса, искаме да създаваме заето с мръсни пари. Затова и обсъждаме. Не казваме, че е, има случаи, в които няма проблеми и парите са чисти, просто системата сама създава някои от тези проблеми. Господин Мело иска още нещо да каже. Ако може само да коментирам. Разбирам казаното от вас. Има политически съображения, политически изключения, но това, което не ми харесва е да наказваме е, честни хора, които просто искат да създадат е, заетост. Аз не съм федералист, няма да кажа Португалия първа, но не гледам моята държава като, само като част от Европа. Това е моята държава, моята родина. Така че... Не е честно а, да ползваме а, същия подход за описание на честни хора и международни престъпници. Ето тази брошура ще бъде разпространена сред депутатите, които ще отидат в Лисабон. Много интересна беше тя, но както един друг португалски депутат забеляза, информациите тук са само от ешкеренете на партия, която е част от ГУЕ. Доколкото виждам, получавате отговор от асистента си в момента. И така, само статии от тази партия виждаме тук. И другите и други статии от Ана Гомеш. Нямам нищо против това, но не смятам, че Европейския парламент представлява само а, социалисти и демократите. Dizer que também sou português e também estarei nessa missão, já escrevi muita coisa. Tem muitos artigos. Е, само от социалистите, демократите и а, блока на левицата. А, така че имаше проблеми с а, превода на английски. Парламента има собствена служба за превод. Португалски е официален превод, е, официален език на Европейския съюз. Може да вземете всяка статия и да преведете на английски. Но това, което не смятам за че както трябва, е, че Европейски парламент, който а, представлява най-различни гледища, да вземе няколко статии от две партии и да ги сложи в брошура и да каже ето това е от Европейския парламент. Имаме отлични а, служби за превод тук, така че а, не трябва така да се прави. Благодаря ви, господин а, а, Мело. А, отбелязвам вашия коментар. Ще го препратя към господин Ланген. И нищо общо нямам аз тази брошура, така че той ще ви отговори. Благодаря на всички за изключително полезния обмен и добрите предложения за действие от нашата комисия. И нека да кажа само накрая, че следващото заседание ще се проведе на 3 юли с комисар Вера Юрова и след това ще имаме и среща на с европейските финансови министри.